Chers collègues, euh, bonjour. Je vous propose euh, d'ouvrir. Euh, колеги, Добър ден, колеги. Предлагам да започнем работа и да започнем е, с е, осма точка разглеждане на измененията към доклада на Елисабет Штротер, който е доклад по инициатива на парламента за развитието на потенциала за заетост на нова устойчива економика. Е, доклад, по който има 136 е, изменения. Е, давам думата веднага на докладчика. Ja, also ich muss mich bedanken für das große Interesse äh, und der, äh, der vielen Änderungen кажа, че големия брой изменения обикновено е предимство. Някои от измененията е, бяха отменени. Това не винаги се приема с въодушевление, но като цяло измененията са добавена стойност и ние се опитахме да обобщим някои неща, да постигнем компромис по определени параграфи, като е, в компромиса се съдържат е, части от различните изменения. Е, пет парламентарни комисии дават мнение и в тези комисии пак бяха представени 60 изменения, дори повече от 60 изменения. Повечето от комисиите гласуваха, ние проследихме гласуването и направихме временен списък, за да видим какво е, е прието като изменения. Остава още една комисия и тре. Тя е много важна комисия. Тя още не е гласувала. Там са предложени много изменения. Е, значителна част от измененията са по същество е, поради което аз писах на докладчиците в Сянка и е, ги помолих да не приключват с е, компромисните изменения, защото трябва да се съобразим с е, предложенията на комисията ИТРЕ е, и да преценим доколко можем да вземем под внимание някои компромисни изменения. В ИТРЕ може би са взети важни решения в различни области, и трябва да приемем, че до понеделник най-късно всички предложения за компромисни изменения ще бъдат изпратени до докладчиците в Сянка, така че докато се видим другата седмица, ще имаме достатъчно време за да ги разгледаме. Измененията са много и трябва да имате време да ги разгледате. Успоредно с това, когато говорим за индивидуални споразумения, аз изпратих някои предложения за компромиси. Е, в някои случаи получих отговор, в други не. Но е, мисля, че е важно да знаете, че като докладчик или е, като автор на изменения, можете да говорите лично с мен и да видите каква е съдбата на вашето изменение или изменения. Това е може би и част на компромиса, защото има изменения по даден параграф или всяко изменение може да се разглежда индивидуално. Аз не искам да има промяна в доклада или в отмяна, защото в доклада по инициатива е определено определено правомощие и заради това аз искам да спазя правомощието, което ми е дадено. Сега бих искала да предложа докладчиците в сянка да кажат каквото имат да кажат. Едва ли има смисъл да караме по списъка на измененията. Госпожа Есеем и след това господин Лудвингсон. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Liityn näihin Госпожо председател, благодаря на докладчика за предложените изменения, които са много градивни и допринасят много за целия доклад. Първо, искам да говоря за някои референции, които са в някои предложения за изменения. Докладчика, както и аз самата, исках, искахме да уравновесим доклада като цяло. В измененията от 10 до 13 разглеждахме потенциала на заедостта и евентуалните субсидии от чисто данъчна гледна точка, а също така и директните помощи, които са насочени към предприятията. А, в моите предложения за изменения исках да наблегна на факта, че използването на тези субсидии трябва да се основава на научни изследвания – и проучвания, защото поне до сега нямаме а, такива и то в детайли. Целта е да използваме економическите цифри, но трябва да, из... да ги използваме с много, много а, голямо внимание. Вярно, е, всички искаме да създадем повече заетост, по-голям просперитет, економически ръст и се надявам, че а, това ще бъде добра, солидна база за създаване на новите работни места. Но економиките на държавите са силно задлъжняли и се намират в силно уязвима ситуация. За това трябва да бъдем много предпазливи, когато използваме субсидии и други финансови и данъчни средства. Трябва да ги впишем много добре в глобалния подход – Що се отнася до моите изменения, мисля, че те засягат сърцевината на общият економически подход. След това в изменения 14, 15, 16 се говори за условията на работа. И считам, че с няколко по-добри формулировки в крайна сметка постигаме компромис. Ние в скандинавските страни имаме колективни договори, които покриват всички работещи. И не мога да кажа, че нашите работни места са по-лоши от тези в другите държави. Ние гарантираме с нашите колективни трудови договори същите работни условия за тези, които идват на работа в така наречените нов тип работни места и нов тип економики. А, ние, моята партия, се стремим да бъдем още по-строги в подхода си. Между, в изменение от 54 до 63 се говори за коти. Аз съм за равенството между половете, още повече, че съм от скандинавските страни, но не мисля, че квоти и създаването на квоти е най-добрият начин да се насърчи равенството между половете на работното място. Напротив, просто трябва да се създадат а, добри, равни условия, било при обучението, било при работата. Така че аз лично не съм за квотите, също така и за управителния съвет на предприятията. И изменения от 102 до 104, където се говори за таксата Тобин. Искам също да подчертая, и преди съм го казвала, в настоящата економическа ситуация. Ако създадем нов данък, трябва да бъдем много, много внимателни. Трябва да направим надлежни проучвания, преди да налагаме нови данъци на предприятията. Това е мнението на нашата група. Трябва първо да направим сериозно проучване на влиянието на това ново данъчно облагане. И накрая бих желала да стигнем до един консенсус с единодушие, когато говорим за заетост в устойчива економика или за така наречените зелени работни места. И двата термина предизвикват недоразумения, защото в различните изменения ние използваме различни термини. Нека да се споразумеем какво точно ще използваме. Green jobs, зелена, зелени работни места или sustainable jobs, устойчиви със сигурност ще трябва, като се споразумеем по терминологията, съответно да използваме един и същ термин навсякъде. Защото иначе става объркване. За мен терминът Green Job, зелени работни места, е по-политизиран. Благодаря. Ами, бихме могли да направим още по-голяма синтеза. Бихме могли да кажем зелени и а, прилични работни места. Господин Лудвиксън сега. Так för ordet, fru ordförande. Och kollegor. Jag skulle vilja börja med att än en gång tacka. Колеги, искам да благодаря на докладчика за великолепната работа. Разгледах измененията и мисля, че има подобрения по някои части, а е въобще не споделям мнението. Понякога дори се питам какво всъщност е намерението им, на вносителите им, когато се говори за заличаване, например, на дългосрочното планиране, всички референции за дългосрочното планиране. И мисля, че от личен опит мога да кажа, че имаме нужда от дългосрочна рамка. Не можем а, просто да говорим, без а, да а, се опитаме да планираме какво ще очакваме за напред. И мисля, че трябва да имаме дългосрочно планиране във връзка с тези работни места. И така, както казах, има много изменения, които са много сходни или почти идентични. Но считам, че можем да продължим нашата дискусия. Имаме добри основи. И когато говорим за компромисни изменения, а, това евентуално ще бъде и вече другата седмица. Мисля, че трябва да постигнем компромис, защото по такъв важен а, проблем би трябвало да направим някакъв напредък и да се споразумеем с отделните политически групи. Благодаря. А сега господин Томас Ман. Äh, ich wollte mich zunächst bei der Elisabeth Schröder sehr herzlich bedanken, nicht nur für ihren Bericht, благодаря. А, искам специално на Елизабет Шрёдер да благодаря за нейния доклад, но тя каза, че иска практически да се подходи към дискусията. А, може би трябва да има обща дискусия не само с докладчиците в Сянка. Мисля, че в повечето области сме съгласни. Имаме един конкретен въпрос за квотите за жените. Извинявам се, че го споменавам а, сега. Но тази идея за 40% квота за управлението на а, дадени предприятия в ръководни позиции. А, други пък казват, не ни трябват квоти. А, аз не искам да съм, да кажем, на място на жените, които са попаднали на дадено място заради квотата. А, не знам другите какво ще кажат, но нещо трябва тук да се случи. А, може би тук желанието е да има повече достъп до а, влияние. А, а сега изменение 24. Преди съм казвал, че наистина е важно да има напредък в опазването на работната среда. Аз нямам никакъв проблем с израза зелени работни места. Има много новаторски компании, но трябва да знаем, че част от нашата продукция, от нашето производство ще бъде прехвърлено в държави, където са много далеч от опазването на околната среда и на нас ще ни е удоволствие да видим подобно развитие и там. отношение на економическия въпрос тук няма спор. Има обаче и въпрос за екологическата собственост. Тук трябва да сме активни. Елизабет, какво ще кажете вие по тези въпроси? Благодаря ви, че бяхте напълно откровена с всички включително на хората, които подадоха изменения. Благодаря ви, че отделихте достатъчно време. Това не винаги е ставало в миналото. А, тук става въпрос за един специален случай. Трябва да постигнем единство и компромис. А, трябва да а, имаме по-скоро широко съгласие, а не да има оспорван вод. Госпожа Аркин. Благодаря, госпожо председател. Нашия докладчик сега господин Старк не е тук и ме помоли да кажа няколко думи от негово име. Първо искам да благодаря на докладчика за работата й тя каза, че когато обсъждаме този доклад е, е важно да се подчертая връзката с стратегията на Европейския съюз до 2020 година. По отношение на някои конкретни изменения, 32-ро изменение, то нашия представител не е съгласен да се дава ексклюзивен списък с сектори, в които има зелени работни места. Не бива да се изключват някои сектори. Изменение 40, стратегията на Европа за устойчива економика, работни места, което докладчика смята, че трябва да се създаде, вече е директно включена в Европейската стратегия 2020. Затова той предлага тук да не, да не се обърква с създаването на втора стратегия. Той е, се съгласява с 60-то изменение. Не би трябвало да има дискриминация срещу жените, но не би подкрепил идеята за квотата. Аз и лично съм против подобно е, е, включване на квоти. Е, Съгласна съм с докладчика в Сянка. 95-то изменение, мисля, че става тук. Той е, това изменение е доста а, широко, но ви подкрепям. 71-во изменение по отношение на а, трудоуправните отношения рисковете свързани с това тук се казва, че няма а, голям риск а, във всички държави за непостоянно а, работно състояние и нестабилна работна заетост. Мисля, че това е компетентност на държавите членки, а не на Европейския съюз. 79-то изменение, тук отново се твърди, че има голяма разлика между държавите членки. Например, в Белгия малките и средни предприятия не са задължени да създават представителни органи, което означава, че това изменение не може да се приложи в Белгия Белгия. По данъка Тобин също няма съгласие за прилагане на този данък по транзакциите на финансовите пазари, така че по-настоящем не можем да го подкрепим. Това са неговите гледни точки към момента. Мисля, че можем да говорим отделно с докладчика по тези въпроси, за да ги да обсъдим. Благодаря. Последният записал се за изказване госпожа Дом. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Шродер за сътрудничеството и за конструктивния диалог, който водихме. Бях докладчик в Комисията по околната среда и исках да помоля госпожа Шродер да вземе предвид, доколкото това е възможно, особено след дискусиите, да вземе предвид предложението на Комисията по околната среда, защото ако искаме да постигнем целите, които сме си набелязали по стратегията Европа 2020, трябва да вземем предвид факта, че економическите и социални политики, също така и политиката по околна среда вървят ръка за ръка, както в е, национално, национално ниво, така и на европейско. И е, също така, нека да се вземе предвид а, това и нашето становище, за да а, има една обмяна на добри мнения и добри практики и да се използват най-добрите модели за едно устойчиво развитие. А, също така, считам за много правилна, а, правилно да се използва дефиницията, предложена от МОД, дефиниция за тези зелени работни места и както се наричат зелени и а, почтени работни места, които осигуряват прехода към нова економика. Благодаря и ви моля още веднъж да вземете предвид предложенията на Енви. Госпожа Фигередо се записа, но мисля, че прекратяваме с дискусията тук. С нея за прекратяваме. Госпожо председател, аз искам да уведомя комисията и автора на доклада го знае. Аз съм автор на становище в Комисията за промишлеността именно по този доклад. И становището ще се гласува днес, докато ние заседаваме. Е, това е становище е, по минималния доход, е, така че аз няма да мога да участвам в гласуването там. То е предвидено за 10.30. Въпреки това смятам, че има доста интересни предложения и може би автора на нашия доклад би могъл да ги вземе под внимание в окончателния вид на предложението и за доклад и това може да послужи на нашата комисия. Да, и накрая автора на доклада, за да приключи дискусията. Благодаря ви, скъпи колеги. Аз е, специално си отбелязах много неща. Няма да навлизам в подробности, ще се опитам да бъда възможно най-кратка сега, първо изследването. В доклада аз реших, че трябва да се, че трябва да препратя документа към комисията и не се позовавам на други изследвания, различни от тези на комисията от 2009 година. И така, списъка в крайна сметка е ограничен. Сега, за въпросите на колегата Хазари, ние включихме много от предложенията му в компромиса. Вие ще се убедите сами в това. И дори повтарям това, което вие самия казвате. В смисъл, за тарифите и споразуменията между социалните партньори положението е различно в отдалните страни. Мога да променя предложението, но трябва да се запознаем и с предложения, които излагат друга ситуация. Нещата не се отнесят винаги за всички държави членки, а за повечето държави членки. В това се изразява и компромис. В някои държави членки нещата работят е, гладко и вие именно това предлагате. Сега, за квотите за жени – тук нещата отново ще се осложнят. В комисията Жени в парламента ние говорихме за това. Ще се опитам да има гласуване по измененията, предложени от комисията Жени. Това е така предимство. Добре е да се разделят предложенията, защото са много различни. Някои са съгласни, други не са. Комисията жени работи подробно. Мисля, че избрания текст е значително по-добър от моя и заради това трябва всеки да гласува по-отделно и е, ще предоставим на комисията жени да е, гласува както прецени. Е, така че нашата комисия отговаря, нашата комисия е водеща и ние трябва да решим това засяга и е, други рамкови условия. Е, всички становища е, бяха степенувани в доклада и, включени в максимална степен, но има случаи, в които се засягат правомощите на нашата комисия и те са покрити, защото в крайна сметка компромисите тук са много по-точни, отколкото на другите комисии но правомощите на другите комисии трябва да останат неприкосновени, трябва да ги гласуваме, но е, да се запазят. Виждате, че всичко е степенувано, е, но това засяга и въпроса, на който вие се спряхте. Първо ще разчистим нещата, но после комисията за промишлеността също ще се произнесе по рамковите условия. Има дълъг списък за гласуване. Имате възможност да се запознаете с него. сега устойчиви работни места или зелени работни места. Ние се опитахме да включим това предложение. Е, трябва да се споразумеем по формулировката, но трябва да видим какво казват и другите комисии. Говори се за зелени работни места. Аз така включих значителна част от предложенията на госпожа Сайер. После въпросът, на който се спря господин Ман и стратегията на Европейския съюз до 2020 година, на няколко пъти питах да вляза във връзка с господин Стерк, но не успях. Ние е, е, засилихме тази точка и другите комисии на парламента казват, че тази синергия не е включена тук. Говорихме и с Бългийското председателство, че трябва да се подобрят нещата. Въобще този синергиен ефект между различните главни инициативи в стратегията 2020 трябва да се засили. Гръцко, е, бългийското председателство също го подчертава. Не, че сме против тази стратегия, но по-добре да се изтъкне синергията. Надявам се е, да мога да обсъдя с него и въпроса за правомощите на държавите членки, за партньорствата. Е, ще видя и какви са е, определенията, които се предлагат други комисии за зелени работни места. Е, ще видя измененията на господин Ман за зелените работни места, съчетание между моя текст и неговите изменения. Е, трябва е, непременно да се разберем и това ще бъде идеално. По вашето изменение 44 ще го взема предвид и няма никаква конкуренция за това. Euh, Благодаря. Ние ще гласуваме доклада на госпожа Шаратер на заседанието 13-14 юли. А сега пристъпваме към гласуването. Извинете ме за малкото закъснение, което вече натрупахме, но Надявам се всеки да си има картата, ако се наложи. И така, първо ще гласуваме доклада на госпожа Морен за финансиране и функциониране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Параграф 1. Изменение 3. Кой е за? проти. Мисля, че се е отхвърля, но нека да го проверим електронно. Мисля, Крист, не е пават карта. Но. Господине, вие нямате карта. Тогава как гласувате? Гласувате за. Добре. Надявам се, че всички останали си имат карти. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И така. 15 за, 22 против. Ясно е, отхвърля се. Изменение 4 на госпожа Омен Ройтен. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Параграф 1а. Устно изменение. Госпожа Морен. Искате ли думата? Да, благодаря, госпожо председател да, ние представяме едно устно изменение, по което сме съгласували нашите мнения, за да подсилим ФПГ и неговото съществуване с структурните фондове на Европейския съюз и тук устното изменение ще бъде искат за продължаването на Европейския фонд за глобализация до следващата период на преразглеждане на финансовата рамка а, и версията от 2009 година, за да се отговори на спешността на настоящата ситуация на криза. Това искам да гласуваме като устно изменение. Кой е за? Против? Против? Въздържали се? Приема се с 4 гласа против. Параграф 2, пето изменение на госпожа Корнелисен. За. Против. Въздържали се. Приема се. Другите изменения отпадат. И стигаме до параграф 2.1 в изменение 9 от госпожа Харкин и докладчици от всичките групи. Кой е за, против? Въздържали се, приема се. Параграф 2. Компромисно изменение. Ам. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 3. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. Кой е за? против, въздържали се. Приема се 13. Отпада. И след това пристъпваме към изменение 14. Коза е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 3. Изменение 15 с а, разделно гласуване, така че гласуваме цялото изменение 15 без а, if preparing the application. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Кой е за добавянето на тези думи? За? Против? Въздържали се? Тези думи няма да се добавят. А, след това параграф 3, изменение 16. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 17 на Хендел за, про, против, въздържали се, отхвърля се. 18 на същият автор за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 на Хендел пак за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 пак на Хендел за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 4, 21 на Дарден за, против, въздържали се, приема се. 22 на госпожа Менаройтен е съвместимо. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 5 и 23 изменение е за. Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 5, 24 за против, въздържали се, приема се. Параграф 6, изменение 25. Груни Моран е за, против, въздържали се, приема се. 26 е, за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 6 пак, изменение 28 което е лингвистично изменение. За английската версия Госпожо председател, Госпожа Харкин привлече вниманието ни, че в английската версия текста не казва нищо и за това тя беше предложила това лингвистично изменение, лингвистична поправка, за да има някакъв смисъл в текста. Ако е само а, езиково изменение, няма смисъл да го подлагаме на гласуване. Така че просто трябва да ми уточните дали е само ли езиково или не. На президент. Госпожо председател, ако мога да кажа, мисля, че е, смисъла, направим поправката, за да изчистим смисъла съдържанието, така че нека все пак да го гласуваме. Bon, moi, je, je lis les deux textes, le texte français. Е, чета текста. Призовава държавите членки, които се възползват от е, Европейския фонд за глобализацията, да подобрят е, ефективността на прилагане. Сега председателката чете текста на английски. И изменението, което се предлага от нашата докладчица, да се подобри ефективността на прилагане и да се приеме така нататък. Така че мисля, че ако приемем това изменение, това ще промени и френската версия, защото това добавени от To Improve Implementation Efficiency ще означава, че тези, които се ползват от фонда, трябва да покажат, че, е, че трябва да подобрят ефективността си. А, значи, ако се промени английската версия, естествено ще се промени и френската версия. Това означава, че е изменение по съдържанието, а не просто лингвистична поправка. И така, кой е за а, така промененото изменение 28? А, приема се. 29 съвместимо, кой е за, против, въздържали се, приема се. 30-то изменение, съвместимо кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис Б в параграф 7, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 31 отпада и следващите изменения стигаме параграф 7, изменение 37 на госпожа Хирш, кой е за? Против, въздържали се, приема се. След това параграф 7, 38 за, против, възражали се, приема се. 39-то на Обермайер за, против, възражали се, приема се. 40 на същият автор за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 8, 41 изменение на Корнелисен за, против, Въздържали се. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте 41-во изменение. Всички ли гласуваха? е Край на гласуването. 17 за, 23 против, един въздържал се, отхвърля се. 42. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се 43. Съвместимо. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. 44 на Дарден. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 45. Съвместимо за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 на 9 параграф. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 9. 47 отпада, защото компромиса беше приета. 48 изменение на Корнелисен. Разделно гласуване. Моля гласувайте по първата част. До Динспанс. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Останата част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 9, 49 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 10. Изменение 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 10, 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 10, 52. Е, за против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 11, 54-то на Дърден, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 11, 55-то на Хендел, за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 11, 56-то, Хирш, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 12, 53 на Хендел. За. Против. Въздържали се. Прием се. 57 на дърден отпада и 58 също. Стигаме до, до ображение А. Е, е изменение 1 на Корнелисен за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображение Б, изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. И нека да гласуваме електронно по, цялата, по цялото становище. Моля, гласувайте. Mon a ли вътре le Край на гласуването. Le rapport est adopté avec 30... Приема се доклада с 33 гласа, 34 гласа за, 1 против и 7 въздържали се. Мисля, че можем да поздравим докладчицата. Дозовно! Стигаме до точка 10. Гласуваме доклада на госпожа Фигередо. Ролята на минималния доход за борбата срещу бедността и насърчаване на общество, основаващо се на принципа на интеграцията в Европа. Параграф 1. Компромис И. От три политически групи за, против, въздържали се. Приема се. В такъв случай другите изменения отпадат. И стигаме до е, параграф 1, изменени 70 на Ронзули. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. 71 на Дели. За. Против, въздържали се. Приема се. 72. Е, Гон Стенрюк с устно изменение, което се състои в Alors, е, Après le paragraphe 1, mon amendement 60. Quand изменение 72 на госпожа Гонце Стайнрук. Имаме устно изменение. А, да се добави след подчертава, че да се добави one of, един от. Така че това е кой е за така промененото изменение 72? Против? Въздържали се? Приема се. 73-то изменение на Попакис. За. Против? Въздържали се? Приема се. 74. За. Против? Въздържали се? Приема се. 75-то на госпожа Ронзоли с устно изменение от Хилда Фегерейдо, където също се добавя думата one of – един от. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 76-то на Попакис. За. Изменение 76 на господин Попакис. Кой е за? Против. Въздържали се при... Отхвърля се. С... Параграф 1. Измени 77. Пак на господин Попаки. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 2. Из компромисно изменение Жи. От три групи. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 276. параграф 286. За против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се. Ще го проверим електронно, но все пак мисля, че се отхвърля. Моля, гласувайте 85-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 за, 22 ма против. Отхвърля се. 88 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 87 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 289 на господин Дърден. За. Против. Въздържали се. Приема се. 90 на госпожа Фигерето. За. Против. Въздържали се. Приема се. 91. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте 91. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Край на гласуването. Прави сте 23 за, 19 против, 1 въздържал се. Приема се. 92. Става въпрос за езиково изменение, така че няма да го гласуваме. 93-то изменение. На господин Дарден, кой е за? против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинете ми, казва председателката. Добре, хайде, ще го проверим електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 22 на 22. Отхвърля се. 94 на госпожа Фигередо. За. Против. Въздържали се. Приема се. 95 За. Против. Въздържали се. Приема се. 96 От разделно гласуване. Гласуваме първата част. До through incentives. Кой е за първата част? Против. Въздържали се? Отхвърля се. В такъв случай мисля, че втората част няма смисъл и стигаме до изменение 97. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 3. Компромисно изменение К. От три политически групи. За, против, въздържали се, приема се. В такъв случай измененията по този параграф отпадат и стигаме до параграф 3. 110-то изменение то отпада. В такъв случай гласуваме. Извинете ме, казва председателката. Параграф Казаха ми, че няма нужда да гласуваме по първоначалния параграф, защото приехме компромиса. След това, в такъв случай, изменение 111 на госпожа Ронзури. За против, въздържали се, при... приема се. Изменение 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 Обермайер за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 на за, против, въздържали се, приема се. 115 на Дели за, против, въздържали се, ще проверим електронно. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 19 за, 24 против, отхвърля се. След това, параграф 3, 116 изменение госпожа Грюни, разделно гласуване, гласуваме първата част, до Out of Poverty. За, против, въздържали се, приема се. Втората част от текста за, против, въздържали се, приема се също. 117 надели за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 наделим за, против, въздържали се, приема се. 119 грини за, против, въздържали се, приема се. 120 Рунзули, за, против, въздържали се, приема се. 121 Дели, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, компромис Л от 4 групи, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, 128 на Фигередо, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 129 няма нужда да бъде гласувано. са 31 изменение на госпожа Цимер, господин Хандел, с устното изменение на госпожа Дели, където се казва според писмената декларация 0111 от 2007 и да се добави един нов параграф нуждата да се преведат европейските цели за борба с бедността в да се превърнат в конкретни национални мерки, е, които да са съчетани с приоритетите на Европейския съюз за социална интеграция. И така, гласуваме изменение 131, първоначален вариант, без предложението на госпожа Делико е за. Против, въздържали се, ще го проверим електронно, но мисля, че се отхвърля. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 19 за, 25 против, един въздържал се, отхвърля се. След това изменени 130 параграф 4 на госпожа Дели за... Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. 132 изменение на Горини. За. Против. Държали се. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно 132. Тому на пивоте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 22 за, 8 против, 16 въздържали се. Приема се. 133 изменение на Дели за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 100... 134. Извинете, да се поправя. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 135. Нека да проверим електронно 134. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 21 за, 23 против. Отхвърля се. Сто... Сто тридесет и пето на същия автор. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Приема се. А, нещо не съм гледала както трябва. И така, стигаме до изменение компромис. М5 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. В такъв случай Стигаме до изменение 148 на госпожа Вигередо. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. След параграф 5 стигаме до изменение 149 на госпожа Дели с устно изменение на госпожа Фигередо. Кой е за? Всъщност има ли някой против устното изменение? Няма. В такъв случай гласуваме измененото 149-то има изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. След това е, изменение 150 за, против, въздържали се, приема се. Казаха ми, че има някаква грешка на вашите списъци на, за гласуване. 152 не се оттегля. 154 е оттеглено. Така че 152 е, гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 153 надели. За. Против? Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте по 153-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 21 за, 22 ма против, отхвърля се. 154 оттеглено, 155 гласуваме на госпожа Дели. Кой е за? Против, въздържали се. 155 се приема. 156 Попакис. Кой е за? Против. Въздържали се приема се. 157 на Попакис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 158 на Дели. За. Против. Въздържали се. Приема се. 159 на същия автор. За. Против въздържали се, приема се. Параграф 6. Компромис Н. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 6, 165. за, против, въздържали се, приема се. Après le paragraphe 6, un amendement 167 de monsieur... Сега изменение 167 на Дарден за против, въздържали се, отхвърля се. 168 изменение за, против, въздържали се, приема се. 169 на госпожа Ярока за, против, въздържали се, приема се. 170 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 171 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Сега параграф 7, компромисно изменение О за, против, въздържали се. Приема се. След това по е, параграф 7, 179 изменение на Рунзали за, против, въздържали се. Приема се. 180 за, против, въздържали се. Приема се. 181 на Попакис беше устно изменение от докладчика което значи да, се, да отпадна думител на Никол Футинг на равна нога. Така, кой е за 181 изменение? Против, въздържали се. 181 изменение е прието. 182 същия автор за, против, въздържали се. 183 за, против, въздържали се. Приема се 184 на Ронзули за против, въздържали се. Приема се. Сто осемдесет и пето изменение. За, против, въздържали се, приема се. След това параграф 8, 8 изменение за 186 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме 8 параграф. Да, проверяваме 186-то. Le vote est ouvert. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 33 за, 11 против. Господин Ман, вие сте прав. 186-то изменение се приема. 187-о с устно изменение от докладчика за против въздържали се, приема се. Сега, след ви за едно първо изменение от три автора за, против, въздържали се, приема се. Към ви за две второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Ви за пет Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. След е, пета виза, четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. След е, пета виза имаме шесто изменение с е, устно изменение от докладчика. Е, за, против, въздържали се, приема се. Е, виза 16, компромис А от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Така, и след това, след виза 16, 10-то изменение госпожа Дели за, против, въздържали се, приема се. След е, виза 17-11 изменение от два автора за, против, въздържали се, приема се. Сега съображенията. Съображение А, 12-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Съображение Б, компромисно изменение Б, представено от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. След е, съображение Б, 15-то изменение госпожа Дели за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение С, 16-то изменение, е, Гонцестайн Рук за, против, въздържали се, приема се. Е, Съображение Д, 17-то изменение, същия автор, за, същите автори, за, против, въздържали се, приема се. Е, Съображение 18-то изменение, същите автори, за, против, въздържали се, приема се. След съображение е 19-то изменение на госпожа Рунзоли за, против, въздържали се, приема се. Е, съображение Е в компромисно изменение е, С на 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Е, съображение Е в 23-то изменение госпожа Цимър Фигередо и Хендел за, против, въздържали се, приема се. След съображение F След съображение F, изменение 24-то, госпожа Цимер Фидерейдо Хендел, 24-то изменение за, против, въздържали се, приема се. След съображение в 25-то изменение на госпожа Дели за, против, ще проверим. Ще проверим начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 27 за, 16 е, против, 1 въздържал се, приема се. След това съображение F, 26 изменение госпожа Дели за, против, въздържали се, приема се. Същия автор след съображение F, 22 изменение за, против, въздържали се, също се приема. Сега съобрани Ж, компромисно изменение Д, 4 групи за, против, въздържали се, приема се. След това имаме съображение Х, 31 изменение за, против, въздържали се, приема се. Е, след това имаме съображение Ж, компромисно изменение Е, за, против, въздържали се, приема се. След това съображение Ж, 38 изменение, господин е, Конферати и Коста, за, против, въздържали се, приема се. Е, компро... Компромис F по съображение К, за, против, въздържали се, приема се. След съображение К, 44-то изменение госпожа Ронзули за, против въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, след това съображение Л, компромисно изменение Ж, е, от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Сега е, стигаме до съображение М, компромисно изменение Х, от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. След съображение М, 52-ро изменение на господин Серджио Конферати, госпожа Коста и Балдасар за... Господин Балдасар, извинява се председателката за, против. Е, въздържали се, приема се. След съображение М, изменение 53, е, Кретю, за, против, въздържали се, приема се. След съображение М, изменение 54 за, против, въздържали се, приема се. След съображение Н, 55 изменение госпожа Крето за, против, въздържали се, приема се. 56 госпожа Фигередо за, против, въздържали се, приема се. 57 докладчика за, против, въздържали се, приема се. 58 същия автор за, против, въздържали се, приема се. 59-то няма нужда да гласуваме и така 60-то на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме а, господин Дарден. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа няколко думи във връзка с гласуването на целия доклад. Нашата група ще се въздържи. Ние не искаме да възпрепятстваме този доклад да осъществи напредък по този въпрос. Виждаме положително отношение към измененията, особено по компромисно изменение М. Обаче все пак установихме, че различните членове и параграфи, които засягат е, директивата и измененията, бяха отхвърлени и то с много малко гласове. Имаме чувството, че текста е, до пленарна зала може да се подобри още и затова ще се въздържим. Добре, гада, Sra. президент. Е, благодаря, госпожо председател. Е, аз е, не искам да се връщаме към дискусията, която проведохме вчера. В никакъв случай искам да кажа съвсем накратко две неща. Първо, съжалявам, че не беше възможно да постигне мнозинство в защита на директивата. Вие знаете, че аз до края се борих за това. Ясно обаче, че няма мнозинство и днес гласуването го потвърди. Въпреки, че в доклада имаше някои несъвършенства, Имаше някои е, много положителни предложения, е, които изпращат сигнал към съвета и комисията, за да участват по-активно в е, борбата срещу бедността. Аз предлагам да гласуваме за. Съгласна съм с колегите социалисти, че трябва да се мобилизираме, за да може докладът през октомври да е още по-съвършен от днешния. Аз съм за гласуването за. Някой друг иска ли да обясни гласуването си преди окончателното гласуване? Очевидно не. Искате да се скажете? Не. Добре. В такъв случай пристъпваме към гласуване. Поли. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 23 23 за, 5 гласа против, 14 въздържали се. Да. Пос... Е, гласувахме гласувахме доклада и затова благодаря на докладчика за усилията и да постигне компромис. И така стигаме до 11 точка от дневния ред. Е, трябва да разгледаме... измененията по е, водещите насоки в политиката по заедостта в държавите членки. Господин Орих има думата. Merci bien, madame euh, la présidente. Ah oui, je vais parler en hongrois. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Благодаря, госпожо председател. Ще изчакам малко. Моля, тези, които излизат от залата, да излязат тихо и да не пречат на останалите, които искат да работят. Докладчика има думата. Egyszerre volt ö, könnyű és nehéz dolgom a ö, jelentéssel ö, kapcsolatban. този доклад не беше лесна задача. Искам първо да благодаря на колегите за интереса, който проявиха към доклада. 294 изменения бяха внесени от над 34 депутати. Това показва колко много се интересуват колегите от доклада и колко много искаха да го допълнят. И въпреки големия брой предложения, по-голямата част от тях бяха а, можеше да бъдат включени в доклада. И този доклад не беше унищожен, така да се каже, от предложенията. Мисля, че компромис може да бъде прият. И и за това благодаря на колегите. Разбира се, имаше най-различни трудности в началото. Първо, исках да намаля тези многобройни изменения и да а, а, стигна до компромисни споразумения, но в крайна сметка мисля, че успях да постигна като цяло целта си. Като се изключи а, началото и основните насоки, аз лично също добавих някои предложения за изменения и предполагам, че можем да а, синхронизираме нашето предложение с първоначалното на комисията и да видим какво, как ще гласуваме? Из, насоки 7, 8 и 9. По тях трябва да се зададем въпроса. Кой текст ще ни служи за основа в нашия доклад? Дали ще вземем текста на Европейската комисия или ще приемем моето предложение, според което в рамките на новите структури ще трябва да слеем линии, насоки 7 и 8, за да направим една единствена, където ще се говори само за а, образованието в училищата, а там, където се говори за а, придобиването на нови знания и а, коалиционната политика, относно заедостта и създаването на работни места ще бъдат обособени в нова насока, например 9, където ще се говори за кохезионната политика. Така че предлагам да запазим текста така и що се отнася до тези насоки 7, 8 и 9, тези, които предлагат да се запази и началния текст на комисията, моля ви да, да видите дали не можете да а, включите това мое предложение към текста. Това беше първият основен проблем. Вторият, в някои а, случаи, и тук искам да привлека вниманието ви, вече водихме е, дебати, два дебата. Предложих някои изменения. Някои от тях бяха приети и включени в текста. И, но мисля, че има няколко а, припокривания, но като цяло мисля, че предложенията за изменения ще, бъдат, ще послужат за основа на бъдещите компромисни изменения. Мисля, че тук трябва да говорим за качеството на заедостта, за създаването на качествени работни места. Това са а, предложенията на някои социали... колеги социалисти. А, лично аз считам, че бихме могли дори още повече да подобрим този текст. И е така да включим вече подобрения вариант в доклада. Имаше и други предложения от колеги социалисти. И те казаха, че нашата крайна цел е пълната работна заедост. Казваше се, че за насоките, които сме си набелязали, те за сега са само за един междинен а, период и че ние ще трябва да се ориентираме и към крайните ни цели. И А, относно декларациите на големите партии, всичките са за създаване на а, заетост. И мисля, че бихме могли да имаме някаква такава формулировка в текста. Това е чисто въпрос на, на езикова формулировка. Що се отнася до контрола по прилагането на тази политика, идеята е великолепна. и мисля, че в рамките на един компромис може да постигнем един, една, един великолепен крам вариант. Нещо друго. Идеята да се улесни достъпа на а, пазара на труда. Това трябва да е също така под цел в нашия текст. Имаше много предложения в тази насока. Тук става въпрос за целта от 75%. Освен тази цел, трябва да разясним проблемите свързани с възрастовите групи, примерно по-възрастните или пък младите, които трябва да търсят работа. А, мисля, че една цел от 90% може да бъде защитена. Не става въпрос за твърде амбициозна цел, а по-скоро за реалистична цел. И има известна разлика, когато говорим за различните възрастови групи 20-24 години или нагоре. Имаше най-различни предложения, дори и за една обща възрастова група от 20 до 60 години. Мисля, че можехме да разгледаме всички тези предложения и в крайна сметка да, направ... да ги обединим в едно, което да е приемливо. Подкрепям идеята и направих едно компромисно предложение, но съм готов, разбира се, за допълнителни дискусии, за да, да уточним текста. И, и евентуално също да а, се занимаваме и с населението, което има по-специфични нужди, например а, ромите и други. Um... Като се има предвид ролята на социалното измерение в економиките, мисля, че това също е много важно. Колегите, някои колеги критикуваха някои елементи, например, че обществените длъжности и обществените постове не са вписани в текста. Да. и други групи изразиха подобна мисъл. Мисля, че те трябва да се включат, а също така и агенциите за заетост и бюрата по труда. А има също така и цяла една глава, свързана с обучението и всички форми на образование и обучение, които трябва да придобият повече тежест. И а, имаше много инициативи, които а, желаят да се наблегне повече на, а, фа, на работата над учениците, които напускат училищата преди са завършили. И мисля, че трябва да имаме повече квалифициран персонал в тази насока и целите ни съвпадат в това отношение. Радвам се а, да видя, че що се отнася до кохезионната политика и политиката по заедостта, а, това са си самостоятелни системи, които, особено пример, в случая на кохезионната политика, си има голяма тежест върху политиката по заедост. Имаше великолепни предложения, които ми бяха предоставени и които бих желал да включа в текста. Целта е, поне в повечето предложения, е да се намали бедността и те съвпадат с моите идеи, дори що се отнася до стратегиите за а, вътрешния единен пазар. Господин Мончи ни представи много интересно проучване и има много, много сходства между предложенията, които получих за текста и това, което той каза. Ам, Имаше предложение също за повече информация. Един депутат а, също ни говори за това, но трябва да не забравяме също и ролята на субсидиарността. Това е област, свързана с националните компетенции. Те са отговорни за координацията, но разбира се, трябва да, да не забравяме къде са ни границите на възможностите. Подкрепям всичките предложения за микрокредитите и други, но трябва мисля да намерим все пак компромиси. Предполагам, че ще имам възможност да говоря с докладчиците в сянка и тогава, следващата седмица, евентуално ще постигнем някакъв компромис. Имам също така малък проблем с предложението на зелените. Не става въпрос за принципни проблеми. Не съгласен съм с тях. Но смятам, че това, което те искат, вече се включва в основните насоки, свързани с економиката. И мисля, че не трябва всеки път да се добавя да се предвиждат допълнителни решения, екологични решения. Мисля, че бихме могли да намерим все пак някакво равновесие. Имаше също и много предложения, свързани с кризата и че все още не сме намерили изход от тази криза. Аз съм против обаче включването само на такива негативни твърдения а, и едновременно с това а, всякакви императиви, свързани с Лисабонската стратегия. А, защото видяхме как, как се сблъска нашата Лисабонска стратегия с а, отрицателните резултати на кризата. И а, бих, по-скоро бих очаквал да проведем повече дискусии с някои колеги по тези предложения. Имаше предложения също така, свързани с а, социалните системи и тяхната избирателност. Тези мерки могат да бъдат променени. И евентуално бихме могли да говорим с колегите по този въпрос. 294 изменения. Това е наистина много, но както вече казах, повечето от тези изменения не, а, не са толкова различни. И следващата седмица ще работим заедно, за да постигнем някакво споразумение по тези изменения има списък, вече съм изготвил списък за тези, които могат да приема, тези, които могат да бъдат включени в текста и други, които са по-спорни. Но ако сте съгласни с мен, следващата седмица ще се срещна с докачите в сянка, с колегите. Предполагам, че ще бъде подходящо да имаме специално заседание с всички заинтересовани страни, за да стигнем до компромиси и точни формулировки. И имам въпрос към колегата Серкас. Какво мисли той за а, колективните натазаетост при а, индивидуалните предприемачи? Имаше няколко предложения, които бих приел с удоволствие, но мисля, че по идеята за добавяне на четвърти параграф на седма линия, на седми ред, мисля, че мога да приема идеята без промени и съответно да а, постигнем един добър текст заедно. Благодаря, госпожо председател. Няма да говоря за всички останали детайли. Както вече казах, трябва да се коригират някои части. И мисля, че следващата седмица евентуално ще имаме крайната версия на текста. Да, добре има сътрудници, които могат да дойдат когато поискат, обаче не трябва да сядат на местата на депутатите. Така че ако обичат да седнат в дъното на залата, мисля, че всички е, е, е, въпросни лица разбраха. Мисля сътрудниците е да отидат по местата си в дъното на залата, да не вземат местата на депутатите когато е необходимо по време на заседанието и ако депутата го повика е нормално, но мястото на сътрудника е отзад. За доброто протичане на нашата работа. Благодаря. Госпожа. Благодаря, госпожо председател. Пак ще говоря от името на колега и от собствено име. Първо искам да благодаря на докладчика за работата му. Госпожа Вира, за съжаление, не бе в състояние да разгледа всички изменения, защото бяха на различни езици. Няколко коментара искаме да направим. Тя е съгласна, че до 2020 година заетостта трябва да е поне 75%, а не 80%, които са предложени от Комисията по економически въпроси. Също така тя не подкрепя идеята за намаляване на нивото на европейски граждани, които живеят в момента под границата на бедността от 25 до 40%, защото това не е постижимо според нея. И най-накрая тя подкрепя подкрепя задължителното безплатно образование за децата. По отношение на моите собствени коментари е, за този доклад, аз е, по принцип го подкрепям. Подкрепям коментарите и измененията, свързани с високото равнище на заетост е, и също така на нормални работни места, образование и обучение но докладчика каза, че не е готов да приеме критиките по отношение на поемането на собственост върху Лисабонската стратегия. Може би той ще приеме обаче 52 изменение от моя страна, че трябва да поема отговорността поне за целите за 2020 година. Ако не сме успели с едната стратегия, поне с другата да се опитаме. Той спомена професор Монти. Тук има едно изменение за пълно изследване на потенциала на вътрешния пазар. Надявам се да постигнем подкрепа за за това. И също така за прилагането на принципата на гъвкава сигурност. По отношение на съображение 8 съм съгласна с 58 изменение. Има още няколко изменения, които така малко се отеглят по отношение на фискалното, финансовото подпомагане, на финансовите стимули. Не знам какво мисли докладчика за това, но този въпрос трябва внимателно да го огледаме. Също така се надяваме да подкрепим измененията за малки и средни предприятия, за предприятия предприемачеството и намаляване на административния товар. Също така има някои добри а, предложения за синергията и за намаляването на бюрокрацията. Освен това, а, има няколко а, изменения от колега за увеличаване заетостта на хората с увреждания. И най-накрая имаме едно-две изменения за младеща. Трябва да има координация и оптимизиран подход за младеща. Радвам се, че ще се вземат предвид измененията за микрофинансирането и 198 изменение, където споменаваме тези, които полагат грижи за тези хора. Това е от мен. Благодаря ви. Госпожа Стайнрюк и след това госпожа Корнелиус. Госпожо председател, първо искам да благодаря на господин Юри, който привлече вниманието, че има много качествени изменения, изменения, които можем да слеем. Мисля, че трябва отново да обсъдим въпроса, за да постигнем компромисна формулировка, но като цяло Колегите е, активно участват в изготвянето на доклада. Това подготвя неговото значение. Ето защо е, всеки трябва да може да си каже мнението. Искам да благодаря на господин Юри е, за това, че е настоял върху заетостта. Въпрос за нови е, работни места, но не на каквато и да било цена. Е, трябва да бъдем по-конкретни, не трябва да има дъмпинг във възнаграждението. Намалението на бедността също е важно. Въпроса за бедността, за обучението и също така въпроса за образованието и професионалното обучение. Има разлика между училищно образование и професионално обучение – и е, тези неща трябва да бъдат е, разглеждани е, независимо едно от друго. Мисля, че работим в една и съща посока. Друго важно нещо, и госпожа Аркия го каза, кои са конкретните цели, които трябва да имаме. Тези цели са амбициозни и за това е важно да имаме предвид стратегията 2020, но също така да не забравяме и междинния период до 2015 година. Аз мисля, че е, можем да обсъдим още много неща, обаче е, сме на една и съща дължина на вълните. Трябва е, да се отнесат към нас сериозно. Съвета трябва да се отнесе към нас сериозно и затова трябва да постигнем някаква позиция. Благодаря. Благодаря госпожа Корнелисън, после Томас Ман. Thank you. Благодаря ви. Смятам, че така доста изобилно сме подходили и амбициозно към този документ с този огромен брой изменения. Ще бъде доста голямо предизвикателство за господин Йори и за секретарията, а и за всички нас между другото, да получим добър компромис по измененията. Сигурна съм обаче, че можем да стигнем доста далеч. Трябва да открием елементите, които са важни за всички нас и елементи, които ние индивидуални бих, би искали да подкрепим. А, доста от нас подкрепиха идеята за почтения труд, за справедливите условия. Имаше едно изменение това да е водещ принцип във всички политики за заетостта. Сигурно няма да се изненадате, че зелените работни места са доста важни за нас – не е задължително във всяко изречение да присъстват, но за нас това е особено важно. Те трябва да бъдат споменати за да може да сме в синхрон с Европейската стратегия до 2020 година. Ако общата ни цел е да имаме интелигентен, интегриращ а, и включващ подход към пазара на труда, тогава а, ние трябва да включим този елемент в насоките си. Също така не сме споменавали социалистическата насока или насока 10. Аз се радвам, че Европейския съвет е приел бедността като въпрос не задушен проблема, но трябва да разгледаме по-внимателно трябва да конкретизираме нещата повече, да видим по какъв начин ще формулираме тези неща, дефинициите какви ще са. Не всеки да си дефинира нещата по различен начин. А тук също е важно социалния аспект да остане. Искам да подчертая, че равенството между половете е основно изискване и трябва да присъства в тези насоки. Вчера гласувахме в Комисията по права на жените по измененията, които ще бъдат предложени тук в настоящата комисия и се надявам, че по време на срещата на докладчиците в Сянка ще можем да включим и тези изменения. Те са силни, амбициозни и смятам, че са жизнено важни, защото при едно застаряващо население на пазара на труда на нас ще ни е необходимо всеки да работи и ще е необходимо да разпишем съответните разпоредби в, тази, в този смисъл. Ако може да се комбинира жените да комбинират а, грижите си за децата и за дома с работата, а мъжете обратното работата с грижите би било хубаво. Господин Ман и след това господин Серкас. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на докладчика Ори за неговия доклад. Обикновено е, това винаги се казва, е, винаги се благодари на докладчиците, но сега е, от сърца му благодаря, защото той е изготвил поредица от изменения. Освен това е готов да приеме и предложени от други изменения и да постигне компромис, това е херкулесовски труд. Е, когато се включат тези изменения, текста ще се обогати. Обаче винаги има две версии дълга и кратка. Е, една е, по-кратка версия, която се чете по-лесно, но където все пак нюансите съществуват в е, повечето от измененията, които прочетох, се говори за малки и средни предприятия. Е, не става въпрос само да изпълняваме задължения. Е, просто малките и средни предприятия са много важни. Говори се за възможности за професионално обучение, за заетост. Има и възможности така за развойна дейност трябва да ни удовлетворява това. Но също така се твърди, че трябва непременно да има и нови структури и повечето от измененията повтарят именно това. Ние сме е, против заплати, които да бъдат сведени до минимуми не трябва в никакъв случай да включваме това в структурата на на текста. Сега, има разлики между 10 държави членки по отношение на възнаграждението. Има различни възможности да се намери някаква работа, но все пак хората трябва да ги използват в максимална степен. Не съм съгласен с левицата във връзка с програмата 2020. Трябва да се подчертае значението на социалните партньори. С изменение 47 Тимол и Юрик. Може би не е ясно за мен. Говорим за добрата работа, това е хубав израз, защото в Германия говорим за добри политици и добри хора, докато сега ние заговаряме за добра работа, т.е. да има пълна заетост с гъвкаво работно време, като тази гъвкавост не значи, че трябва да се местят хората като пешки. Тази гъвкавост е възможна само ако има и необходимото ниво на сигурност когато обсъждахме доклада Лекист, надълго и на широко говорихме за това. Сега за колежката Штайнбук. Аз съм съгласен с вашето изменение 148. Трябва да се е, изтъкнат е, малките и средни предприятия, но трябва да има и други възможности за работа трябва да могат да се намират е, други възможности за работа, е, щом като по някакъв начин се закачиш към някое малко и средно предприятие. В така партньорства, професионално обучение, в публичното и в частния сектор – Съгласна съм с 183-то изменение, с 199-то изменение на колежката Ройтер и колегата, който говори за Европейския социален фонд. Трябва да се упростяват нещата. Но малко фондове могат действително да помогнат на тези, които истински се нуждаят е, за какво всъщност служи този Европейски социален фонд. Е, чисто и просто да привнесе някаква добавена стойност към европейските въпроси. Видях изменения, например 142 е, то е интегрирано. Колегата Шамба сигурно го е взел за пример. Обаче имам проблеми е, с е, това, което каза колежката Корнелис е, за зелените работни места. Тя смята, че те са едва ли не монопол на зелените. Аз не съм съгласен. Консерваторите и християн-демократите са за създаването на зелени работни места. Аз предпочитам старото определение, но никоя партия не трябва да си присвоява това. Ние е, всички искаме зелени е, работни места. Колегата Шродер, е, е, например, носи зелен шал. Надявам се, че той отразява и позицията му. А, колеги, вие свършихте чудесна работа. И се надявам, е, че друга седмица ще намерим е, добри компромиси, не само с е, докладчите в сянка, но и с другите. Моите поздравления. Сигурен съм, че всичко ще мине благополучно. Благодаря ви. Искам накратко да отговоря на въпроса за обхвата на тези изменения, който беше отправен към мен. Аз постоянно говоря за социална економика и за хора, които искат да са самонаети. Аз съм съгласен с подхода на докладчика, но не бива да забравяме препоръките, които ни бяха дадени. Повече от 10% от предприятията в Европа споделят една и съща философия, която се основава на човешкия капитал. И това, което човешкия капитал може да произведе чрез труд, а не само финансов капитал. Така че навсякъде, където може да има само наемане, трябва да бъде приветствано от правителствата. Ако някой има предприемачески дух, ако иска да се изхранва сам и, и семейството си, и децата си, чрез ръцете си, чрез труда си, това е добре, но има и други форми, като кооперациите, където пак хората участват самостоятелно хората искат да си създават работа на себе си, а не на други хора. Това вършат кооперациите. По този начин се добавя стойност и се допринася към социалните услуги. Това беше смисъла на моята препоръка. Това исках да кажа. Исках да подчертаем всички а, видове труд, че всички видове труд трябва да се подкрепят в тази криза, включително самонетите лица. Възможностите за самонетите наемане е много ефективен начин за подпомагане на обществото и за подпомагане на отделните лица да се справят в тази криза. Много хора са самонаети, изграждат собствени компании. Това е много важно и много добре за социалната економика. Това създава милиони работни места и се създава един кръг, където труда се цени, където има предприемачески дух това не върви срещу социалната економика. Има много различни начини, много различни възможности. А тази е много ефективна, много човешка. Госпожа Хамлин, госпожа Лин и госпожа, госпожа Фигарето. Срамота е, че това е част от консултации и че нямаме кой знае какво голямо въздействие върху насоките по заедостта, както вече знаем, те минаха а, бяха приети, но така или иначе а, си струва това упражнение. Ще видите от моите изменения, че аз говоря за а, бедността в 51-во и 62-ро изменение и мерките за антидискриминация в 99-то изменение и също така в 149-то изменение по-задълбочено разглеждам малките и средни предприятия и предприемачите, заедно с даването на увереност, че не оставяме извън уравнението възрастните хора и хората с увреждания. Както вие знаете, аз опитвам тези елементи навсякъде да ги вложа, но въпреки това аз съм съгласна, че и зелените работни места трябва да присъстват, така че аз, вие зелените работни места, аз пък постоянно споменавам към антидискриминацията, така че поддържам вашето мнение, че трябва да се запази в текста упоменаването на зелените работни места. Също така е важно да се подчертае обучението, както е в моето предложение 241, но ще изчакам да видим до какви компромиси стигаме. Госпожа Фигерейдо и господин Хендел след това. Да, благодаря, госпожо председател. Едно нещо е сигурно. Работата по тези основни насоки са огромни, защото предложенията са слаби. Предложението на Европейската комисия са слаби, има огромни пропуски в там в тях. И аз цитирах много пропуски, правата на жените, равния старт, социалната економика. и е, не взимат под внимание промяната в макроекономическата политика. Това е причината за безработицата и за бедността. Така че трябва да подобрим тези главни насоки. Това каза и госпожа Лин. Това е само препоръка. Това е само препоръка. Край краща последната дума ще се каже от комисията и от съвета. Това е сложна работа за докладчика. Трябва веднага да се заяви това. В всички случаи искам да привлека вниманието ви, че трябва непременно да подобрим становището си и да се върнем към това, което каза колегата Корнел Исен. Тя говори за нашето мнение по доклада за комисия Жени, която иска да включи ново измерение в тези е, главни насоки, да има е, хоризонтално е, просто трябва правата на жените хоризонтално да присъстват във всички политики. Затова говорим за мейнстриминг, равенство хоризонтално. За социалните въпроси нещата са същите. Има и други предложения, е, които са много по-важни, които бяха направени от моята група, но е, важното е да се говори за промяна в политиката. Е, комисията се позова на член 9 от Лисабонския договор. Някои в този член говорят за хоризонтални социални клаузи – но повечето макроекономически е, политики е, в Европейския съюз е, биха противоречали на договора, защото те предизвикват по-голяма бедност, по-голямо неравенство и по-голяма безработица. А член 9 изисква обратното. Процесът е противоречив. Господин Хендъл. Äh, Благодаря, госпожо председател. Оценявам работата, извършена от докладчика до сега и не приемам измененията, големия брой изменения като критика, а просто като конструктивна част. И още веднъж това доказва ролята на тези основни насоки. Искам в рамките на компромиса да наблегнем на три основни точки. Първо, че с този доклад имаме възможност да покажем че гъвкавата заетост трябва да предвижда допълнителни права за хората, които попадат в подобен тип, с подобен тип договори и а, че колкото по-гъвкави трябва да стават тези условия на работа, толкова все пак по-сигурни трябва да бъдат те от гледна точка социална сигурност. А след това имаме основна насока качествена работа. Това не е измислица на нашия парламент. Тази идея за качествена или добра заетост говори за социалното включване и за социалната защита, нещо, което се защитава от всички европейски инстанции и би трябвало да а, вземем предвид и тази тема. И накрая бих желал също така да подчертая, че в доклада на комисията често се говори за качествени професионални а, квалификации, които да могат да бъдат използваеми на практика. Тоест, тук трябва мисля да се включат и всякакви други обучения, които са важни за хората за в бъдеще. Това са трите основни точки, по които мисля, че трябва да проведем дискусии. Благодаря. Благодаря. И госпожа Плъм е последният, който иска да вземе думата. В такъв случай госпожа Плъм. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Ори за неговото за нашето сътрудничество и съм напълно съгласна с госпожа Лин. жалко, че бяхме само, че само се допитаха до нас, но считам, че благодарение на тези изменения, на подобренията, които те нанасят, основните насоки ще бъдат важен фактор за по-интегриращ пазар на труда в Европа. Аз лично изготвих много изменения и наблегнах в тях на факта, че държавите членки разбира се, доколкото спазват основните насоки, че тези, а, че жените всъщност трябва, и младите трябва да бъдат по-добре представени на пазара на труда и се радвам, че говорите за интегрирана политика за достъпа на етническите малцинства, по-специално има предвид ромите. Също Подкамвам ви да вземете предвид факта, че имаме нужда от ясни политики, за да се борим с работата на черно и да не насърчаваме а, подобни економики, които в момента са в кризи, които съответно водят до много негативни ефекти върху пазара на труда. А, говоря също в измененията си за политики, които да позволяват съчетанието, съчетаването на семейен живот и работа. И трябва да назърчаваме активното устаряване и а, включването на младите, на хората с увреждания, на иммигрантите и на други уязвими групи, за да а, увеличим нивото на участие на пазара на труда. Подкамвам ви също така а, да помислите как да подкрепим а, семействата, състоящи се от един родител. А, защото особено в настоящата криза е, в жените, в повечето случаи те са семейства с един родител, де факто единствен родител, те са изложени на още по-големи рискове на работното място. Благодаря ви, надявам се, че ще намерим най-добрите формулировки, за да допринесем за европейския пазар на труда. Благодаря. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика и да кажа това вече, което казахме, а именно сливането на основните насоки. А, имаше идея да се след две линии по този начин да имаме а, насърчаване на кохезионната политика. Но когато говорим за кохезионна политика, имаме всъщност а, основен залог, който е залегнал в а, насоките. Ако имахме една насока, свързана само с кохезионната политика, тогава трябваше да имаме, примерно, благоустройство. Докато тук идеята не е такава. Идеята е да използваме всички общностни средства за това как държавите членки да използват по-ефективно своя бюджет. Така че тук не става просто въпрос за начин на раздаване на кохезионния фонд. Разбирам идеята на докладчика, който иска да се включат тези насоки в стратегията 2020, да се наблегнат на разликите в отделните линии и така нататък. И тук непрекъснато говорим за подобрението на линиите, основните насоки, но що се отнася до съчетаването им с насоките за заедостта, малко ми е трудно да, да видя как евентуално ще изградим такава насока, като искаме подобни неща от държавите членки. Трудно ми е да разбера. И това, което вече казахме и вчера, когато говорихме с отделните представители, те са всъщност, така да се каже, екипа, с който трябва да преговаряме преди приемането на доклада ОРИ. Та, когато говорих вчера с тях, разбрах, че има известни възможности по една от основните цели, а именно да имаме 90% от, от младите, които да са заети или с някаква работа, или с някакво обучение. Това ще бъде един от най-важните успехи на Европейския, парламент, на Европейския съюз и а, считам, че в момента в който тръгнем да изготвяме компромиси, след като имаме такава възможност, дадена ни и от съвета, трябва наистина да имаме по-целенасочен подход – да погледнем реалистично на нещата и да изградим една силна позиция на Европейския парламент, за да а, постигнем компромис с съвета, да изтръгнем този компромис, нещо, което няма да е лесно, защото там нещата са всъщност доста сложни. защото, знаете, съвета ни дава информация, само тази информация, която иска да ни даде – или пък а, ни дава информацията с такова закъснение, че вече няма никакъв смисъл. Така че се надявам докладчика да ни представи няколко неща, по които да се споразумеем и съответно те да бъдат базата на нашите преговори. Господин докладчик. Igen, Кюсъм сипан. Благодаря. Госпожо председател, Искам да благодаря на всички колеги за коментарите и забележките. Още веднъж това потвърждава убеждението ми, че ще успеем да постигнем компромиси. Но нека да направя няколко коментара. Говорихме за това как да се измерва бедността. Какъв е измерителя на бедността? След като комисията даде предложението си, тогава а, съвета ще започне да мисли за начините за измерване на бедността. Това е един факт, който трябва да вземем предвид. Трябва да обмислим много внимателно нещата, за да може след като отделните държави членки вземат решението си по този въпрос, след като постигнат споразумение, как ние ще можем най-добре да го включим в собствената си работа. Аз а, искам да се обърна към госпожа Корнелиус. Наистина, зелените работни места са нещо важно. Те са част от Европейската стратегия 2020 година. Те заемат едно от първите места. Но когато говорим за насоки, които е, по името си показват, че са насочващи за това как е, трябва да се изпълняват тези цели. Те трябва да бъдат е, лесни за разбиране, трябва да бъдат лесни за четене, а не да създадем един текст, който трудно се следи. Това, което аз мисля, е, че отделните идеи, които се появяват в а, различните изменения, са основата. Трябва да се съсредоточим върху тях. А, няма, а, няма да има проблем да а, формулираме нещата, щом се споразумеем за основните концепции. А, мисля, че наистина тук идеята е за конвергенция, за сливане, за... тук говорихме за малки и средни предприятия, за зелени работни места. А, това е добре но аз мога да цитирам и други изменения, като 144 и така нататък, в които има добри елементи и те са вече в списъка ми с положителни становища. Мисля, че наистина ще постигнем приемлив а, компромис, а, като се върна на предложението на госпожа Хандрус. А, мисля, че наистина а, трябва да се подкрепи самонаетия а, труд, но аз не божах да разбера какво означава колективно самонаемане. Тоест, а, говорим ли за насилствено принуждаване на хората да са самонети или фалшиво самонемане? Тоест, хора, които в действителност работят, насилствено са накарвани да се регистрират като самонаети лица. Нещо такова разбрах аз. Тоест, тук разглеждаме един въпрос, който трябва да се изясни. Ако става въпрос за самонетите лица, които а, се сдружават, няма проблем. Аз не разбирах конкретно а, термина collective self-employment. Нещо ми се струваше, че се противоречат колективното и самонаемането като елементи, но съм сигурен, че ще изясним нещата. За кооперациите разбрах, това е положителна идея и със сигурност мога да я включа и да постигнем напредък по този въпрос. По отношение на гъвкавата сигурност, това също сме го разгледали доста успешно. Аз обаче имам затруднения за, в тълкуването. Слушайки господин Хендел, мога да се съглася с него по отношение на термина добра работа. Може би да измислим някаква альтернатива. Нямам проблем с самата идея за този термин това, което каза госпожа председателката по отношение на кохезионните мерки, това е по-сериозен проблем. Тя е права, че това е основно предизвикателство а, виждам тук едно, а, един първоначален риск, една първоначална опасност. Ако говорим а, за стратегията до 2020 година, която, която е а, на първо място и след това насоките идват на по-късен етап, ние тук не говорихме обаче за финансовия дебат, как ще финансираме тези високо амбициозни цели и задачи. Кохизионната политика като такава ще се наложи да бъде преразгледана. Вероятно финансирането в нея ще трябва да бъде преструктурирано и а, според мен трябва да разгледаме а, въпроса за инструментите, с които разполагаме, в каква насока искаме да се движим. Искаме включваща и а, устойчива заетост. Това е много важно като концепция от гледна точка на политиката по заетостта. Ако говорим за сближаване обаче, за кохезия и вземем предвид а, а, тези насоки, когато искаме да а, приближим позицията си до тази на съвета по време на преговорите, можем да кажем, че за, се придържаме още към тази идея, но може да я преместим на друго място в текста. А, може би образованието трябва да дойде първо. А, тоест, ние не се противопоставяме, но трябва да дефинираме ресурсите, трябва да видим кои са приоритетите или поне един от тях – и а, съответно да придадем по-голяма тежест на този или тези приоритети. А ако гледаме от, от а, перспективата на политиката по заетостта, а, трябва да вземем предвид по-недоразвитите области, а политиката а, по сближаване е а, с точно тази цел. Не смятам, че трябва да се пускаме в дейност а, която да направи така текста по-красив, по-хубав, да се занимаем по същество с начините за създаване на по-добри работни места и това да е част от политиката по развитие. Смятам, че можем да включим идеята, но а, има доста работа, която трябва все още да се свърши на този фронт. Не казвам, че трябва да прибързваме и да го включим още сега. А, предлагам просто да си помислим, да видим дали ще постигнем някакъв компромис. Аз а, имам желание да продължа да работя по текста, както казах, в следващите няколко седмици и ще предложа а, няколко срока на колегите за а, следващата седмица, няколко а, дати, часове, в които бихме могли да се срещнем по-малки групи. Както казах, отворен и гъвкав съм по този въпрос, защото искам да го придвижим. А, следващата седмица може би е добра, защото трябва да доведем до край а, тази, а, този процес. Трябва ни време и за превод на документите а от друга страна политическите групи трябва да имат време да дебатират по тези компромиси, така че доста бързичко ни се налага да достигнем до съответните формулировки и да получим необходимата подкрепа, за да бъдат приети тези компромиси. Затова бих казал, че следващата седмица трябва наистина да се съсредоточим върху постигането на компромиси и да добием някаква формулировка за тях. Благодаря, Благодаря господин докладчик. Сега, какво предстои? Какъв е графика? Ще трябва да гласуваме на сесията 13-14 юли. Но може би все пак трябва да предвидим възможност за промяна в дневния ред за тези два дни за да се възползваме от възможността, която евентуално се очертава при Белгийското председателство за триалог преди лятната отпуска. Значи с ваша помощ трябва да подредим графика възможно най-така умно, но във всички случаи ще гласуваме на 13 или 14 юли и ще предвидим време за разглеждане на компромисните изменения. Изчерпахме е, тази точка от дневния ред. Както казах вчера в началото е, на работата ни, за нещастие представителите на организацията е, на ОИСР, които трябваше да ни запознаят с тяхното проучване е, за развитието на местната заетост, е, не са готови, така че ще чуем това е, проучване е, след е, лятната отпуска, така че е, ще се срещнем. Е, за следващия период е, е, за работа на нашата комисия на 13 и 14 юли. Всичко